няма да има сини карти по този въпрос. Сега думата има най-напред министър-председателят на, на Латвия госпожа Страюма.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 за мен е чест да бъда в парламента отново след 6 месеца много интензивна работа, така че да разискваме постиженията на латвийското председателство. Тези това време беше много динамично за Европейския съюз, беше за нас уникален опит и огромно предизвикателство. Нашите приоритети бяха конкурентоспособност, дигитален дневен ред, и економика, економически ръст, растеж. Терористичните атаки и хуманитарната криза на границите на Европа изискват незабавни действия от страна на Европейския съюз. Междувременно ние сме отправили поглед към Гърция. Латвия трябваше да ръководи съвета в обстоятелства на много неясни фактори и аз съм горда, че ние успешно завис... завършихме нашето председателство след 10 годишно членство в Европейския съюз. Ние успяхме да постигнем нашите приоритети и искам да кажа, че непрекъснатият елемент, над който работихме, беше укрепването на социалния диалог и гражданското общество. Уважаеми колеги, по време на подго... подготовката на председателството ние Водихме интензивен диалог с Европейския парламент, което ни даде голям принос за успешното завършване на председателството. Важно е, вижда се колко е важно е, институциите на Европейския съюз да работят заедно, за да постигнат резултати и да укрепят доверието на гражданите. От името на латвийското председателство искам да благодаря на Европейския парламент за чудесното сътрудничество, по време на нашето председателство. Това конструктивно сътрудничество ни даде възможност да работим над нашите приоритети и ни позволи да реагираме бързо на всички кризи и предизвикателства, с които се сблъскахме. Заедно с парламента и комисията работихме върху различни законодателни актове. Постигнахме напредък в различни области, споразумяхме сме се по много важни въпроси и постигнахме видими резултати. Когато правя прегледа днес, искам да се спре на най-важните успехи, които постигнахме, успехи, които са важни за всички граждани на Европа. Най-напред Европейския фонд за стратегически инвестиции. В много кратък период ние успяхме да постигнем споразумение по този фонд, и то успяхме да го сторим през лятото. Ля, през лятото този фонд ще зафункционира. Искам да благодаря на комисията и на парламента за интенсивната работа, защото това беше много важен въпрос за Европа. На второ място енергийният съюз. Зададохме основата за енергийния съюз. Той ще укрепи енергийната независимост на съюза, и ще даде основата за развитието на общата енергийна политика. Съсредоточихме се върху необходимостта да осигурим добри цени за потребителите, единността на енергийния пазар и устойчивост на енергийните доставки. Латвийското председателство постигна взе много важни решения за създаването на енергийния съюз. Това ни даде възможност да се придвижим една стъпка по-близо към нисковъглеродната економика и една стъпка по-близо към енергийната ни независимост. Постигнахме и ангажименти по отношение на намаление на въглеродните емисии след 2020 година. Имам предвид тук конференцията в Париж. Дигиталният дневен ред. Тук също имахме успех. Важно е за нас да подготвим обществото за дигиталната ера. Споразумяхме се по различни мерки, които ще поощрят използването на дигитални решения за бизнеса. Тук говорим за аспекти на сигурността и за обучението в дигитални умения. Ние също така работихме върху разработване на пълния потенциал на дигиталната економика на укрепването на дигиталния пазар. Той ще е много важен за растежа, заетостта и устойчивото развитие на Европейския съюз. Латвийското председателство направи всичко възможно за да предвижи напред много важните законодателни актове, свързани с цифровия пазар. Успяхме да подобрим основния подход към регламента за защита на личните данни. Започнахме на 24 юни разговори с Европейския парламент. Защитата на данните е предварително условие за развитието на цифровия пазар и за защитата на основните права на гражданите. През последните дни на нашето председателство постигнахме и споразумение по далекосъобщенията, което ще ни позволи да премахнем таксите за роуминга и да подобрим достъпа до интернет. Това е много важен успех за председателството и ще бъде от полза на всички граждани на Европейския съюз. Още от 30 април следващата година ще започне постепенното намаление на таксите за роуминг. Освен това, постигнахме споразумение за директивата за информация и сигурност. Техническата част вече е на лице. Тази директива ще ни даде по-голяма защита от кибератаки. На следващо място – миграцията. Миграцията бе много важен въпрос през последните месеци за Европейския съюз. прилагането на насоките на съвета даде възможност да се спасят много човешки животи в Средиземно море и да, задъл... да се задълбочи спор... сътрудничеството с страните на происход и транзитните страни. Миграцията е много сложен феномен. Едно устойчиво решение може да се вземе само ако имаме един балансиран и всеобхватен подход, който да бъде приложен във всички държави членки. Важно е да се намери едно решение, което да бъде подкрепено от всички държави членки. Трябва да намерим баланса между солидарността, отговорността, което, които са неразделна част от миграционната политика на Европейския съюз. Трябва да защитим онези, които имат нужда от защита но мерките не са достатъчни. Те трябва да бъдат допълнени от една ефективна система за реадмисия на нелегалните мигранти. На следващо място – сигурността. Предизвикателствата в областта на сигурността ни накараха да преосмислим вътрешната и външна сигурност. По време на председателството съвета постигна много по отношение на подобряване на вътрешната сигурност на Съюза. На съюза. През юни ние одобрихме новата обновена стратегия за сигурност на Съюза. Основните акценти са борба срещу тероризма, радикализацията, кибератаките и справяне с новите предизвикателства, а именно хибридните заплахи. През последните седмици видяхме отново нуждата да се справяме с терористични заплахи. Ние спазихме нашето обещание да постигнем споразумение по пакета за, про... за защита на личните данни. Надяваме се до края на годината да постигнем споразумение за регистъра на личните данни на пътниците. Ние високо оценяваме ангажимента на върховния представител на Съюза по външна политика. На следващо място. Ние сме много доволни, че срещата на върха в Рига поощри и задълбочи източното партньорство. Много важна задача тук ще бъде да затвърдим процесите в източното партньорство. По време на латвийското председателство успяхме да постигнем споразумение за макро економическа подкрепа за Украина. Важно е да останем единни по отношение на Русия. Непрекъснато повтаряме колко е важно да се спазят изискванията от Минското споразумение. Съсредоточихме се върху Централна Азия. Не бива да забравяме важността на този регион. На следващо място Споразумението за трансатлантическо партньорство и сътрудничество. За економическия растеж е много важно да, да привлечем инвестиции и да стимулираме вътре, външната търговия. Затова смятам, че е много важно да приключим на време преговорите с Американските щати върху това, за това споразумение, което ще донесе ползи за двете страни. Надяваме се, че Европейският парламент ще ни подкрепи в процеса на приключване на преговорите, защото това партньорство е важно не само от економическа, но и от геополитическа гледна точка. Уважаеми колеги, заедно с парламента работихме интенсивно върху в различни важни области, важни за заедостта и растежа в Европа. Благодарни сме, че по отношение на заедостта успяхме да се спрем и да работим на, върху тези въпроси, които бяха недооценени по време на економическата криза, а именно доходите, качеството и устойчивостта на работните места, развитието на кариерата. Подкрепихме схемата за младежката безработица, постигнахме споразумение за допълнителното финансиране, на схемата за младежката безработица. 1 милиард евро бяха отпуснати за тази схема. По този начин е, се надяваме да може да подпомогнем 150 хиляди млади хора всяка година. Освен това, работихме по е, пакета за железниците. Естествено, това е важно за бизнеса и за гражданите. Иновациите ще бъдат защитени вследствие на реформата на търговската марка а търговския пакет ще защити допълнително потребителите и техните права. Освен това, предвижихме напред е, законодателни актове в областта на селското стопанство и здравеопазването. Започнахме и преговори по новото междуинституционално споразумение. Това е много важна възможност за Европейския съюз да усъвършенства своя процес на взимане на решение – европейските граждани очакват нашите институции да функционират перфектно и наша отговорност е да удовлетворим тези очаквания. Уважаеми депутати, латвийското председателство работи много ефективно и усърдно, за да увеличим сигурността на европейския съюз. Работихме с вас, Мартин, работихме с държавите членки, с комисията и Жан-Клод и се надявам, че прагматичният ни подход зададе основата за успешни решения по различни проблеми, с които ще се сблъскват бъдещите председателства. Сега ние предадохме председателството на Люксембург, желаем на новото председателство успех. Ние живеем в един взаимнообвързан, взаимообвързан свят, в който се появяват непрекъснато възможности, но и предизвикателства. За това трябва да работим решително и да бъдем сплотени. Само така трите институции могат да осигурят успеха за Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието и благодаря за сътрудничеството. Благодаря, госпожо Страйома. А сега от името на комисията, господин Юнкер. Господин председател, госпожо министър-председател, госпожи и господа депутати, драги колеги! Аз искам да отдам дължимото на работата, извършена от латвийското председателство. Вие казахте, госпожо председател, това беше първото председателство на вашата страна. За едно първо председателство резултатите и постигнатото от вас бяха забележителни. Благодаря от името на цяла Европа. онези, които не обичат Европа, не са в състояние да правят комплименти на онези, които ги заслужават. Аз мисля, че вие свършихте работа, която може да бъде давана за пример и отдавам дължимото на това. Искам да ви благодаря за това, че се захванахте решително с някои предложения, които комисията отправи точно преди вие да поемете председателството. А по-конкретно във връзка с плана за е, инвестиции, чудес, това е чудесен пример за взаимодействие между трите институции, е, за да постигне напредък този амбициозен е, проект. Отдавам дължимото и на парламента за това, че даде своя принес. Европейската комисия с предвид на амбициозното председателство, комисията не се е поколеба да отправи предложения във връзка с Съюз за капиталовите пазари, Енергийния съюз, цифровата економика. Всичко това беше възможно, защото комисията имаше срещу себе си амбициозно председателство. Искам да ви поздравя за уменията за преговори. Вярно е, че от влизането в сила на Лисабонския договор се, примени, се промени ролята на председателството и на външните, и на председателя на света на външните министри. Имаме върховен представител, който е председател на света по външни отношения. Имаме председател на Еврогрупата. Много бих искал да мога да, преж... да имам същите условия тогава, когато аз бях председател на Европейския съюз. Тогава бях е, и председател на Еврогрупата. Е, знам колко е трудно. Вие успяхте да се справите с задачите си елегантно. Проявихте и таланта в областта на преговорите. Ние е, сме гени, министър-председателите и президентите, но без онези, които вършат работа, сме нищо. Да, точно така. Аз искам да отдам дължимото на администрацията на Латвия. Прекрасна е. Днес, тази вечер ще се проведе още един Европейски съвет, посветен на Гърция. Виждам в германската преса, че Юнкер се е покрил. В е, гръцката преса чета всякакви неща за себе си. А, моля, не прибързвайте. Вчера казах. А, хубаво е да се изчака. Хубаво е преди човек да говори, да помисли малко. Моля, аз не съм се покрил, аз не съм се скрил. Аз за първи път говоря и говоря тук, в Европейския парламент. Тук е мястото на демокрацията. Schnelle Interviews in der Presse Интервютата е, в пресата не могат да заместят дебатите в е, Европейския парламент. Е, или човек уважава парламента, или човек дава интервюта. Аз съм в парламента, защото чувствам своята отговорност тук и своята от... отговорност за отчетност, която да дам тук. Искам да уточня следното. Не исках да започвам с това, но въпреки това ще започна именно с него. Доста бяхме критикувани като комисия по отношение на Гърция, по отношение на някои други е, държави, а именно държави, които говорят езика, който говоря в момента. Но една политическа комисия трябва да може да има право на глас. А в противен случай комисията ще, е, ще се е съставена от чиновници. Аз не съм чиновник, аз нося политическа отговорност. И за мен е странно, че по отношение на Гърция, бъдещето на, за бъдещето на еврозоната. Всеки се изказва само не и председателя на комисията. Аз не, няма да се оставя да ми запълшат устата. И същото, искам веднага да добавя, същото се отнася и за Европейския парламент и неговия председател. Председателят на Европейския парламент участва непрекъснато на, заседанието на, на заседанията на съвета представлява Европейския парламент и го прави по един чудесен начин, начин, който не винаги на всички се харесва. Председателят на Европейския парламент отива в съвета и представата той там да си мълчи, това е погрешна представа. А, парламентският, европейският парламент не е тигър без зъби. Напротив, аз много подкрепям и благодаря на председателя на Европейския парламент, че често говори от името на Европейския парламент негово, неговите действия нали, не винаги са покрити от неговия мандат, но а, това въжи и за мен. Понякога а, реакциите са бързи, но откровени. Повтарям, Европейският парламент не е тигър без зъби. Той, Европейският парламент трябва да се намесва, когато е необходимо. Днес ще има съвещание на съвета за Гърция. Казва се, добре, референдума от Гърция трябва да бъде уважен. Да, аз също го уважавам. Но, мисля, че водът на гръцките граждани трябва да бъде разбран. Гърците получиха един въпрос, който бе странен. Колеги, мога да ви попитам да ми обясните какъв точно беше въпроса, който, на който гърците трябваше да отговорят, но няма да ви дам това удоволствие. Юнка. Председателят господин Юнкер, моля изчакайте за момент. Господин Юнкер, аз смятам, че духовете се успокоиха и може да продължим. А, господин Юнкер, а, изчакайте секунда. А, колеги, може да подвиквате, но не може да, да се вземате в момента а, думата. А, така че не пречете. Господин Юнкер, моля, продължете. Аз а, не не обичам да бъда прекъсван, но понякога обичам да бъда прекъсван от хора, които много обичат да ме прекъсват. Колеги, мисля, че трябва много да помислим за това какво значи да уважим вота на гръцките граждани. Мисля, че е важно да знаем на какво казаха гърците не. Гърци, гърц, гръцкият народ с мнозинство отхвърли един текст на трите институции, който беше остарял, който беше оттегнен, който не беше валиден. О, до четвъртък миналата седмица имах интензивни преговори с гръцкото правителство, с гръцкия министр-председател и гръцкият министр-председател знаеше съвсем добре, че този въпрос не отговаря на актуалното състояние. И днес на гръцкия министр-председател ще кажа, ще го помоля да обясни гръцкия вод, Защото този въпрос просто не е актуален и това знаят всички, които следват процеса на преговорите. Но тук не става дума кой е прав и кой е крив. Нека надхвърли малкото си его или голямото си его. Нека се занимаем с проблемите които са пред нас, а проблемите са, че аз съм абсолютно убеден, че трябва да предотвратим един Грексит. Аз съм против. Es gibt manche in der Europäischen Union. Има хора в Европейския съюз, които открито или прикрито работят за е, е, напускането на Гърция на, Европе... на еврозоната. Но моят житейски опит сочи, че е, простите отговори най-често са грешните отговори. Аз съм против простите отговори. В Европа няма прости отговори. Европа е една непрекъсната борба за компромиси и това е задачата на Европейската комисия. Ние сме поели тази задача и изпълняваме. Аз бих искал Гърция, тази велика гръцка нация, да не напуска Европейския съюз или еврозоната. Никой няма право да изхвърли Гърция, откъдето и да било. И защото това е именно така, Европейската комисия ще се погрижи преговорите с Гърция да продължат. Какво, какъв Европейски съюз би бил съюзът, ако диалозите се прекратят, ако нациите престанат да говорят една с, други, с друга, това би означавало краят на, на Европейския съюз. И мисля, че е назряло времето да говорим с разум, с емоции, емоциите винаги присъстват. Аз много съжалявам, че гръцката делегация напусна преговорите. Това не се прави в Европа. В Европа се е, преговаря до, до последната милисекунда и това гръцката делегация не стори. Това беше много тъжно. Тъжно. Um äh, и сега, че ще седнем отново на масата се разбира от само себе си в европейския контекст, ние ще се погрижим да намерим едно решение, едно разумно решение. Това решение няма да може да бъде намерено веднага. И ако има днес едно решение, това би било просто решение. Но днес ние ще започнем пътя към взаимното сближаване, разбиране и толерантност. В такъв дух ще се опитаме да намерим решение. Това означава, че риториката трябва да бъде омекотена. Аз не приемам и го казвам тук, на мястото, в центъра на европейската демокрация, не приемам, че представителите на европейската демокрация и не приемам комисията да бъде окачествявана като терористи от страна на гръцкото правителство. Всички положиха усилия и то най-вече комисията се погрижи и положи огромни усилия <clears throat> да предотврати катастрофата. Добре, е, тази вечер ще подемем преговорите отново, без негативна риторика, без излишни емоции и ще се опитаме да се придвижим в посока на едно общо решение. Искаме да разберем какво значи е, гръцкия, гръцкият вод. Това не е не на Европа, това не е не на еврото. Това не може да е не на а, предложенията на Европейската комисия, защото това предложение отдавна вече не беше актуално. Така че аз бих искал да разбера от гръцкото правителство какво е обяснението за вода, какво е тълкуването на правителството на този вод. Във всички случаи председателят на комисията е готов да направи всичко възможно в един разумен времеви период да намерим общо решение. Кърците и всички европейци могат да се осланят на Европейската комисия. Благодаря ви. Vielen Dank, Herr благодаря, господин председател на комисията. Господин Вебер има думата от името на НП. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Благодаря, госпожо председател на съвета. Искам да благодаря най-вече на председателството, източно партньорство, енергетика, пакта за инвестиции. Всичко това са огромни успехи и поздравления за тях и съвсем лично на министър-председателя госпожа Страюма благодаря за човечността и за ясния курс, защото модерното правителство, което имаме в Латвия, а, само жени в първите три на първите три реда. Много благодарим за това модерно правителство. Ето виждаме почти 50%, почти 100% жени в президиума на правителството. Извинявайте, че днес много говорим за Гърция, но вие разбирате защо това е така. Може да създадем мост, мост е, на фона на това, че преди 4 години в е намаление на БВП с 40%. Тогава Латвия проведе огромни реформи, е, съкради бюджета, а сега виждаме Латвия е, с приръст от 2%, вие отново сте на предната линия. Това е чудесно. И може в такъв смисъл да кажем, ако Европа не иска да провежда вътрешни реформи, ако не можем да спазваме бюджетна дисциплина, то е, реформите няма да имат бъдеще. И Латвия е един пример за това как нещата могат да се завършат успешно. Още нещо. Е, дебата за демокрацията. Какво научихме в неделя. 62% от кърците са против е, съкръщенията. Ми това не е изненада. Ако Финландия трябваше, ако във Финландия хората трябваше да гласуват, какво ще да кажат те? Ми, те ще да кажат, ние не искаме нашите пара да бъдат използвани за спасяване на Гърция или други държави. Това е нормално, има национални перспективи. Това научихме в неделя, но по този начин няма да стигнем напред в Европа. Идеята на Европа е да, да няма конфронтация, да няма провокации, а да търсим заедно на масата решения. Така че неделя не беше добър ден за Европа. Чувахме ръкопляскания отляво, отдясно. А, това обаче не бяха ръкопляскани от хора, които мислят доброто на Европа. Искам да благодаря на председателя на комисията, защото той преговаря часове Ре с Ципра, с гръцките представители и изработи едно, едно, едно честно споразумение. Нямаше съкръщение на пенсиите, имаше съкръщение на военния бюджет, имаше 35 милиарда предложени, които трябваше да поощрят развитието на гръцката економика и това гръцкото правителство загърби. Така че според мен това беше една честна сделка. Е, не знаем от е, името на нашата политическа група, мога да кажа, не знаем какво може да се предложи на Гърция повече. Рискована е играта на Сириса. Е, видяхме Гърция трябваше да съкрати много от бюджета, много от администрацията си, можеш, трябваше да понесе много тежести, но през последните месеци кризата се задълбочи, има проблеми с снабдяването с медикаменти, банките затвориха и това е в крайна сметка отговорност на Ципрас и на Сириза. Уважаеми колеги, ако днес обръщаме поглед към Гърция, то трябва да знаем, че това е една разделена страна, това е балансът и равносметката на Сириза и на Ципрас. Това не е хубава равносметка. И накрая, Колеги, Европа се основава на ценности и на правила. И, двете, и двата аспекта са важни. Солидарност, демокрация, това са ценностите. И мисля, че Европа е, задава определени мащаби в света. От друга страна обаче трябва да се спазват правилата, споразуменията, трябва да се спазват договорите това е също неразделна част от Европа и се надявам през следващите години да се върнем към този принцип, а именно правилата да въжат за всички. Благодаря. А сега думата има господин Питела от името на социалистите. Благодаря, господин председател. Мисля, че трябва да поздравим Латвийското председателство за компетентната работа. Бяха постигнати важни резултати. По-конкретно приемането на плана за инвестиции и мерките за роуминг. Тук обаче не можем да отречем, че много граждани изпитват тревога. Твърде много срещи на върха постигат частични резултати. По миграцията комисията представи амбициозна програма, но съветът беше този, който се опита да я разводни. Държавите членки и всички ние трябва да поемем своята отговорност. И в този случай в настоящия момент е очевидно, че Европа се намира на кръстопът. И аз не смятам, че има альтернатива на споразумението между Гърция и нейните кредитори. Дори не искам да си мисля за липс, за хипотетичната липса на споразумение. Сценарият би бил катастрофален. Той ще застраши не само финансовата стабилност на еврозоната, но и бъдещето на Европа. Аз напълно споделям позицията на председателя Юнкер. Благодаря му за конструктивната работа. Искам да кажа, че трябва да използваме всяка минута, всяка секунда, за да се намери споразумение с кредиторите. Резултатът от гръцкия вод за мен и социалистите демократите е ясен. Гърците не искат да излязат от еврото. Те искат да договорят споразумение, което да им даде възможност да изградят перспектива за достоен живот. Всички правителства на еврозоната трябва да чуят това послание и да положат усилия, за да се излезе от закостенялостта. Много е заложено на картата. На министъра на финансите, който вчера каза, че излизането на Гърция от еврозоната е единствения вариант, аз бих казал, внимавайте. Аз мисля, че трябва да не бива да се играе залага на карта бъдещето на Европа. На Ципрас бих казал, че на срещата на върха ще му бъдат представени раз, разумни предложения. Всички носят отговорност в настоящия момент и не може да не, не можем да приемем думите на един бивш министр в Гърция, който каза, че кредиторите са терористи. Има нужда от споразумение възоснова на нов конструктивен подход. Днес среща на върха би трябвало да изгради мост, който да даде възможност да се приложи дългосрочен фонд за спасение. Трябва да се избегне банковата паника. Банковата система, кредитната система трябва да може да работи. Господин председател Шулц, господин председател Юнкер, госпожо председател на съвета. Живее, сега е моментът за действия. Искам да ви напомня, че евентуално напускане от Гърция на еврозоната ще бъде точка, от която няма да има връщане назад. За да не допуснем този риск, всички трябва да проявят отговорност, за да се спаси Европа. Благодаря. Благодаря. А сега от името на ЕКАРЕ, господин Циле. Ценема премьер министр Конс. Госпожо министр-председател, господин председател на комисията, Нека благодарим на латвийското председателство за добре свършената работа. Господин Вебер, вижте, че има само жени на първите три реда. Може би това е всъщност условието за успех. Не може да се говори за неравенство на половете. Колегите вече казаха доста за извършеното. Чухме много похвали. Аз се радвам, защото очевидно в моята страна е постигнат успех, имаме това разнообразие. Имаме успехи в изграждането на единия пазар. групата на ЕКР беше много важна в развитието на пакета за далеко съобщенията, въпросите свързани с защита на данните. Нека ви напомня и за работата ни в транспортния отрасъл. Работихме по железопътния пакет. Всичко това са добри стъпки. Иначе ми се струва, че има известно дистанциране. Председателя Юнкер обеща, че ще има Европейски инвестиционен фонд и той ще е готов, но сега виждаме, че сме изправени пред някои нови предизвикателства – При географската неутралност трябва да помислим как и да се разпределят проектите. Според мен най-големия успех на латвийското председателство беше срещата на върха за източното партньорство. Украинците, грузинците, се стремят към приобщаване към Запада. Въпреки това ми се струва, че те бяха разочаровани. Много от държавите около Русия всъщност не са готови да се конфронтират с Русия и затова ние трябва да определим своите приоритети, например Украина и Грузия. За Латвия е много сериозен и проблема с Гърция. Според нас, ако има бюджетни ограничения, те трябва да са справедливи. Благодаря, господин Ферховштадт. Благодаря, господин председател. Мисля, че това, което казахте, господин Юнкер, е напълно вярно да запазим хладнокръвие и да се върнем към здравия разум. Защото през последните 2-3 дни се чуха много безотговорни гласове. Говореше се за излизането на Гърция от еврозоната, все едно, че е, става дума за нещо маловажно. Всъщност, е, ние не говорим толкова за Гърция, а за женеспособен валутен съюз, който е в състояние да разреши проблем, като сега ще говорим за дълг от 300 милиарда евро и това в Европейски съюз с БВП от 15 трилиона. И никой извън Европа не е в състояние да разбере защо не сме в състояние да решим проблема. Затова аз ви подкрепям напълно да се върнем към здравия разум ми е, трябва да кажа, че и Международния валутен фонд, разбира се, е първо постига споразумение и няколко дни след това излиза с документ, който казва, че сделката и дългът са неустойчиви. Що за отговорност е това? Господин Юнкер, имаме нужда от нов подход. Трябва да признаем, че начинът по който решавахме гръцката криза не дава резултати. Новия подход, според мен, е да изискаме господин Ципрас да излезе с цялостен пакет за реформи, а не редица счетоводни мерки, а истинска да задълбочена и цялостна реформа. Там няма нищо. В, в сегашните седем страници няма нищо. Съкръщаване на публичния сектор, който е огромен, 800 хиляди държавни служители – е, намаляване на банките и отваряне на пазара. Това е първото. Нека сега той да представи. Той избяга от маста на преговорите. Второ, Нека да се опитаме да управляваме дълга в Европа заедно. А след като създадахме фонд за преструктуриране пред няколко години, е, нямаше да имаме днешните проблеми, щяхме да имаме инструмент за управление на кризата и най-сетне нека да се подготвим. Никога не знаем какво може да стане, ако не помогнем на гръцкото правителство. Нека Европейската комисия да подготви спешни програми за действие при непредвидителни обстоятелства, за да подготвим на гърци и на гръцките семейства, ако се наложи през следващите месеца, успех за довечера. А сега от името на зелените госпожа Хармс. Господин председател, <clears throat> уважаеми дами и господа, наистина аз съм а, изпълнена с а, очакване да видя как господин Ципре ще осветли гръцкия вод. Той в, в, в, евентуално, вероятно, ще говори и за дато, и за нето но така или иначе той би трябвало да преговаря с Брюксел. Много от загрижеността и много от нещата, които казва господин Ципрас, много от апелите на господин Ципрас, тях изподелям, но някои от обращенията към госпожа Меркел, тях не споделям. И ако някои от гласовете говорят за една желязна канцлерка, аз им, ще им се противопоставя. Нека си спомним, ние германците да си спомним, че е, ако се бяхме сблъскали с е, железни съседи, то нямаше днес да бъдем тази Германия, тази нация, която носи особена отговорност. Господин Юнкер, мисля, че, двемите, че темите са ясни. Реформите от една страна са важни. Е, текстът на МВФ говори именно за реформите. Този текст не говори само за дълга. Е, текстът говори за социални реформи в Гърция. От друга страна, ясно е, че дългът на Гърция трябва устойчиво да бъде реконструиран. Госпожо министър-председател, аз съм възхитена от вашата страна, защото в нея има големи проблеми, но има и огромна, огромен ентусиазъм за Европа. Бих си пожелала младите хора, латвийци, европейци, гърци, да се разбират в бъдеще и мисля, че новите и малките страни могат да играят функция на мост в целия този дебат. Благодаря ви за председателството и ви желая на вас, на Европа и на вашата страна успех! от ЕФТТ, господин Натал. Господин председател, госпожо министр-председател, вие казахте, че латвийското председателство е постигнал голям успех. Струва ми се, че това е като Алиса в огледания свят. Както обичаме да казваме в Англия, всичко е позлатено и украсено. Просто съм честен с вас. Това и ще продължа да правя. Вашето председателство доведе нещата до катастрофален край. Ето, какво се случи? Владимир Путин продължава да задава тона в Европейския съюз. Украина не е стигнала до никъде. Имаме 500 хиляди мигранти в Средиземноморието. Има още 100 хиляди, които чакат реда си да дойдат при нас. Юро и Евроюст го призна с нощи. Призна го. Те казаха, че всъщност ислямска държава изпраща джихадисти на тези лодки на мигрантите и така те проникват в Европа. Всичко това се случи по време на вашето председателство, госпожо министр-председател, и не мисля, че е блестящ резултат. Всъщност, дори бих казал, че вие не направихте и нищо за високоскоростния интернет. Видяхме как проектът Протно се разпадна. И накрая. Аз съм евроскептик, много ми се иска Латвия да е председател още 6 месеца, така че целият Европейски съюз да се разпадне. Благодаря. Mm-hmm. Сега от името на Европа на нациите и свободата, господин Бононо. Благодаря, господин председател. На, председател, на председателството, което приключи току-що моите председател, своите поздравления. Ма това, че са жени, не означава, че резултатите са добри. Три жени не са непременно по-добри по от трима мъже. За първ път виждам господин Юнкер тук и искам да му отправя три въпроса. Знаете ли колко струва един литър мляко, килограм хляб? Защо говорите само за големи неща, банки, многонационални предприятия? Хората, гражданите, имат нужда от друг отговор. Ще ви дам един а, пример. Това е знамето на Германия, това е на Европа. Аз не искам да умра германец. Или Германия, или Европа. Европа като че ли става по-малка, може би Германия обаче трябва да стане по-малка. Е, е, имаше е, един път Германия завладя Европа с нацизма. Сега не искаме економически нацизъм, господин Юнкер. Сега, къде, какво стана с тези 300 милиони инвестиции? Това е туалетна хартия, това е лище. Според мен, едното, едната хартия е по-важна от другите, защото това, което правите, е, не отговаря на исканията на вълненията на гражданите. Поискайте извинение от гражданите, защото онова, на което сме свидетели е с самоубийства а, и незаконни иммигранти и други подобни. Председателят. Господин Морвай е от името на независимите. Благодаря. Госпожа Морвай Аз съм... Аз идвам от една нация, която е третирана като нация втора класа. За това има големи очаквания от латвийското председателство. На базата на днешния дебат мога да кажа, че представителката на съвета говори със същия тон, както и господин Юнкер – е, за щастие днес той не зашливи никому плесница, но речевият жест е подобен. Е, политиците от щастливите западни страни, професионалните политици, е, виждаме какво правят те. Те нямат никаква представа от проблемите, на, с които се сблъскват гражданите. Те говорят за катастрофата в Гърция, говорят за е, лишенията, търпени от бившите социалистически страни, но те не знаят защо Хората напускат тези страни, напускат Гърция, напускат а, моята страна, напускат и техните страни. До кога ще има тази разлика между а, държави първа класа и втора класа? Това очакват от вас европейските граждани, да се заличи тази граница. Председателят, а сега господин Юнкер има думата. Euh, euh, Господин председател, Искам да кажа в края на този дебат, че тези, които обиждат латвийското председателство, не са прави. Латвийското председателство наистина работи отлично. Така че аз съм абсолютно против тези нападки, които са абсолютно несправедливи. Euh, на второ място, ако се върнем на темата, която е важна в днешния ден, Гърция, то ще кажа, че комисията направи абсолютно всичко, за да се стигне до споразумение. Еврозоната всъщност обхваща не една 19 демократични държави но всички, разбира се, могат да направят своя избор, а останалите 18 демокрации също имат право на глас, но така или иначе нещата не могат да се мерят на кантар. Всеки отделен гражданин е важен. На трето място – Ако някои ме обвиняват за това, че съм гледала телефона си, то аз а, о, си разменям съобщения с министър-председателя на Гърция. Просто си върша работата. И няма защо да бъда критикуван за това. Нека кажа още нещо. Обвиняват ни, че ние в комисията и изобщо в европейските институции не обръщаме внимание на живота на обикновените граждани. Това не е вярно, това е просто популизъм. Аз всяка седмица разговарям с гръцките граждани и посещавам гръцкия парламент, но говоря с обикновените хора. И мога да ви кажа, че съм сред тези, които са били най-загрижени за условията на живот в Гърция. Имам предвид именно условията за обикновените хора. Познавам, разбира се, ежедневието на гръцките граждани, но не мога да познавам ежедневието на всички граждани. Навсякъде има безработица, навсякъде в Европа има проблеми освен това, знаем, че има минимално заплащане, което е под това, което е определено като минимално заплащане в Гърция. Има също така жизнен стандарт в някои от държавите членки, който е по-нисък от този в Гърция. Така че нека не бъдем демагози и да не навлизаме в този погрешен популизъм по-важно е да се направи всичко възможно, за да се помогне на гръцките граждани. Но не бива да забравяме и останалите, защото нашата задача е да работим не само за Гърция, а и за Европа. Нека не забравяме нито Гърция, нито Европа. Благодаря, господин Юнкер господин Демази, трябва да си обърнете табелката. Какво значи това иксо? Meine Damen und Herren, bevor ich Frau Strajuma das Wort gebe. Уважаеми колеги, преди да дам думата на госпожа Страюма, коментар от залата без микрофон. Госпожо Страюма, преди да ви дам думата, искам от името на мнозинството в тази зала да кажа, че ви благодарим. Благодарим ви лично за вашия ангажимент, за вашето председателство. Казвам го от името на нашата институция, защото за малки страни е огромно пред, предизвикателство да водят председателството на Съюза. Начинът по който вие го водихте беше, а, беше пример за подражание. Благодаря ви. А сега думата има госпожа Страюма. Господин председател, госпожи и господа депутати, за мен беше удоволствие да говоря с вас за постиженията на латвийското председателство. Заедно с това, аз съм наясно с това, че основният проблем днес е Гърция а, и той като че ли заема много голямо място в мислите ни, без съмнение. Гърция повлия върху дневния ред на Европейския съюз. Като председателство ние подкрепяме целенасочените усилия за постигане на положителен резултат от преговорите между Европейския съюз и Гърция. Министрите на финансите ще се срещнат скоро и от Европейския парламент аз ще от отида веднага в Брюксел, за да участвам в е, извънредната среща. Както каза Жан-Клод, всички ние очакваме Гърция да излезе с предложения е, за това как е, Европейския съюз и Гърция да постигнат целите си заедно. Като помним как Гърция преодоля кризата. Много е важно усилията да бъдат насочени е, към е, това да въведем ред в собствения дом. Всеки момент е, на колебание води до допълнителни загуби. Ето защо аз се надявам, че новият министр на финансите на Гърция и министр-председателят на Гърция ще представят конструктивни предложения на масата. В заключение, аз бих искала да благодаря още един път Европейския парламент и на Европейската комисия. Заедно ние успяхме да намерим решения на важни проблеми, стоящи пред Европа. И аз действително се надявам, че Европа успя да опознае малко една малка страна в северната част на Европа, нейните способности и нейните качества. Благодаря ви и до нови срещи! Благодаря. Колеги, Колегата Глиц ме помоли да му дам думата, тъй като днес е неговото последно пленарно заседание, в което той участва. Мисля, че наистина господин Глиц трябва да вземе думата, трябва да му дадем думата. Моля. Ротон мен ήρξω του λόγου ψευδός ξένε, ζητών τύραννων ενθάδε.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 са думите в отговор на въпроса кой е атинският тиранин. Прочетах текст на древногръцки. А, може би трябва да цитирам нещо и на латински, което което сигурно познавате. Томас Аквински каза И двата цитата са моят отговор на латвийското председателство. Те се отнасят и до парламента, и председателя. Благодаря.